Благодаря, дами и господа. Имаме протокола от заседанието на 8, от 8 юли. Има ли забележки? Възражение? Няма. Протоколът е прият. Бих искал също така да ви уведомя, че а, компетентните испански власти ме информираха,